Процедурата приключва и очаквам утре предложението да бъде прието с категорично мнозинство. Председателят, благодаря. Дискусията приключи. Гласуването ще бъде утре в 11.30. Следващата точка в дневния ред е предложение за резолюция, технически изисквания, административни процедури във връзка с въздушните операции. От името на Комисията по транспорт и туризъм искам да дам думата на господин Брайан Симпсън. Господин председател, пада се на мен като председател на комисията да представя резолюция, която беше прията от Комисията по транспорт и туризъм, именно отхвърляне на предложението на Европейската комисия за е, времето за полет. Моето становище е малко по-различно от е, становището на, коми... на парламентарната комисия по това време, но така или иначе аз ви отправям е, това конкретно предложение. Председателят благодаря. Ще дам думата на комисаря Калас. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, предложението на комисията за времето е, на полетите, дежурствата и схемата за почивка е, е предложение е прието от представителите на държавите членки на 12 юли тази година с е, пълно мнозинство. Европейската авиационна агенция за безопасност ще прилага приятите правила. Аз мятам, че предложението не е обект на политически дебати, а на експертна оценка. Знаете, че с някои от е, е, страните и партньорите ни е, водихме много тежки преговори. Така че всички политически съображения би трябвало да бъдат изключени. Става дума за технически спецификации и технически параметри, които трябва да се имат предвид. Ще направя следните забележки по регламента. Така както в пета точка от преембюла е посочено, държавите членки ще следят за спазването на съответните разпоредби от страна на авиационните компании във връзка с определени административни процедури и технически изисквания по отношение на времето на полети, ограниченията на това време, дежурствата и схемата за почивка. Трябва да се гарантира, че никой от членовете на екипажите няма да бъде задължен да работи в рамките на самия полет и дежурствата повече от 18 часа. И няма да получава задачи за извършване на полети, които надхвърлят този лимит от 18 часа. Авиокомпаниите ще бъдат задължени да прилагат съответните схеми за оценка на риска в случаите, в които летателният състав е задължен да работи повече от 10 часа. Имат се предвид полетите и дежурствата. Европейският парламент може да вземе решение дали е, ще е, подкрепи или няма да подкрепи е, предлагания регламент съответствие с своите разбирания, но държавите членки вече са подкрепили текста. Сега ще дам думата на господин Грош, казва председателят. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за неговото експозе. Ще направя две предварителни бележки. Първо ще благодаря на всички от тези, които са работили по текста. Очевидно материята е, е сложна, твърде техническа и също времено на нас ни бе предоставена пълна информация е, по един честен, почтен начин, така че е, ние сме добре информирани тук в Европейския парламент. Също времено благодаря и на колегата Калди за това, че се мобилизирахме е, да съберем становищата на всички политически групи. Е, ние е, в нашата политическа група поставяме акцента върху безопасността. Това е най-важно за НП. Ние не желаем промишлеността или лобисти да ни оказват натиск, така че да пострада безопасността на пътниците и на членовете на екипажа. Изследванията, които направихме, проучванията, които извършихме, показват, че междувременно вече е постигнат напредък. Положително не е толкова голям, колкото ни се иска и колкото сме очаквали, но все пак има известен напредък. Друг е въпросът, че не винаги специалистите коректно ни е, информират за всичко. Е, затова аз много оценявам е, пълнотата на информацията, която ни бе подадена от комисията. Някои държави членки е, регламентират на много по-високо равнище. За нас действията, мерките е, в рамките на подобни административни процедури е, са е, много важни. Ние не бива и е, да допускаме да се отклоняват някои от държавите членки от приятите правила. Е, но те могат да въведат по-строги и по-високи критерии за безопасност. Ето това са нещата, които ни тревожат. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин председател, уважаеми заместник е, председателю на комисията. Първо искам да кажа, че много добре осъзнавам сложността на проблемите и е, емоциите, които тя предизвиква. Но ако погледнем фактите спокойно. Трябва да стигнем до някои заключения. Още от самото начало искам да кажа нещо за процедурата, която беше подложена на голяма критика. Това обаче е резултат на регламент, одобрен от нашия парламент преди известно време. Ние казваме, че тези технически въпроси трябва да бъдат оставени на експертите. През последните 6 месеца комисията пое работата, проведе консултации с заинтересованите страни, беше взето решение, което беше одобрено от експерти на държавите членки. И сега вече ние се занимаваме с този файл, който може по свой избор или да оспорим, или е, да не го оспорим. Разглеждали сме различните въпроси по това досие. Имаше критика, с която аз е, е, мога да се съглася, но що се отнася до съдържанието на текста, както каза колегата Брайан Симпсън, ако се направи сравнение между онова, което е сложено на масата от една страна и от друга страна, между националните правила за сигурност, ще се окаже, че в 99% от случаите ситуацията се е подобрила или е еднаква с сегашното състояние. Не би трябвало да сравняваме с националните разпоредби днес, а по-скоро с практиките, които се приемат в различните държави. Всъщност ние говорим за колективни договарения, на работното място, и за постигане на по-добър режим. Беше добре, че чухме а, комисара да повтори, че съществуващите режими, социалните закони, законодателството за сигурност и безопасност на работното място предполага, че се следват процедурите. Е, мога да се впусна в подробности, но няма да го направя. Те, тази, това ограничение за 18 часа е много важно. Нощните полети, управлението, всичко това е добра основа, над която можем да надграждаме в бъдеще. Благодаря ви личния ми съвет – не е да се подкрепя предложението за отхвърляне, а да се подкрепи предложението на комисията с а, а, обясненията. Следващия оратор госпожа Майснер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин комисар Калас, за казаното в началото. Когато за първи път чух за какво ще говорим, е, бях малко скептично настроена, тъй като е, ние през 2008 година е, приехме решението за създаване на Европейската агенция за авиационна безопасност, която има и определен комитет, който би трябвало да се занимава естествено с техническите аспекти на работата. Разговаряла съм междувременно и с много пилоти. Е, обсъдих предложението и е, с тях и междувременно вече съм убедена, че е, предложението е добро. Чухме, че максималното време за нощни полети не би трябвало да надхвърлят 10 часа. В САЩ Таванът е 9 часа. Тук е, се случва е, на територията на Европейския съюз е, да има и 11 часа нощен полет. Но след като в САЩ са въвели, независимо от интерконтиненталните полети, които понякога са на много дълги разстояния, 9 часов лимит, ми се струва, че все пак разликата до 11 часа не е чак толкова голяма. Ние е, при всички положения отчитаме, че става дума за едно по-добро предложение от това, което съществува в момента на европейско равнище. Ако определена държава член естествено би желала да засили критериите за безопасност и социалните аспекти и е, да направи нещо повече, е, нищо ни пречи. Струва ми се, че е, действително постигнахме един добър компромис, като знаем, че в началото авиокомпаниите не бяха никак възторжени. Въпросът е, че е, сега вече имаме правила, които въжат за е, всички държави членки. Всъщност, е, само три от държавите членки в момента действително са изпълнили вече новите изисквания, които се съдържат в предложението. Много е важно, естествено, утре, когато подкрепим резолюцията, да я подкрепим с е, едно голямо мнозинство е, и с пълното убеждение, че постигаме едно по-добро е, състояние на нещата. Благодаря ви, господин Крамер, за две минути има думата. Благодаря, господин председател. През 2009 година в Бафало имаше самолетна катастрофа. 50 души загинаха, тъй като самолетът се падна в жилищен квартал, жертвите пък в квартал бяха още повече. И така, тогава всъщност САЩ въведе съответните ограничения за времето за полети. Случвало ми се да установя, че при дълги полети копилотът също заспива. И в Великобритания през последните години имаше е, две е, ужасяващи самолетни катастрофи. През 2008 година съветът е, и парламентът възложиха на комисията да установи ограниченията за времето на полети и дежурства в съответствие с техническите критерии за безопасност. 10 часа, съгласно експертните оценки, и не само една експертна оценка, е максимумът. И независимо от това, в Европа продължават полетите с време трайна от 11 часа. Независимо от това, че САЩ, както знаем, вече смъкнаха този таван. А, всъщност едно намаляване на времето за полет а, с един час ще струва само евро и половина на пътник. Безопасността на пътниците е всъщност основната максима, основният приоритет за нас. След Три години дискусии, оценки, изследвания. Вие е, отново ни предлагате нещо, което е всъщност е, незадоволително. Искате отново да се повтори трагедията от Бъфъл. Е, веднага е, трябва да променим законите. Ние не желаем БВО в Европа. Трябва най-малкото да е, се приравним към тези 9 часа, които САЩ са приели като абсолютно ограничение за времето за полети. Затова моята политическа група утре ще гласува против тази резолюция. Много ви моля, съгласете се с нашите съображения. Те са в името на безопасността на пасажирите и на екипажите. Господин Крамер, ще приемете ли синя карта от госпожа Майснер? Госпожо Майснер. Уважаеми колега Крамер, да, безопасността е, в транспорта и заобщо не само във въздухоплаването е много важен момент. Ние в комисията е, по транспорт говорим именно за това. Но няма ли да се съгласите с мен, ако кажа, че безопасността е, в Европейския съюз действително е на много високо равнище. И независимо от това дали ще приемем 9 часа или 10 часа или 11 часа, пак ще има копилоти или пилоти, които ще заспиват от време на време. Пилотите се съгласяват в разговорите с вас, че безопасността е на високо равнище, защото ако кажат, че не, е така, след това ще ги уволнят или ще ги изхвърлят от работа по някаква причина. В никакъв случай обаче не бива да се надвишават тези установени вече е, от надежни експерти и изследователи максимум 9 часа. Дори и 45 минути повече вече носят един много голям риск за безопасността на всички пътници и членове на екипажа. 10 часа е пределът, в който можем да приемем. Госпожа Фостер е следващият оратор. Благодаря, господин председател и госпожи и господа депутати. От името на моята група съм много разочарована от това, че тази резолюция е представена в пленарна зала. Още по-разочарована съм от е, огромното количество дезинформация. Аз разполагам с информация, господин Крамер, ако вие нямате. В продължение на 25 години преди да стана депутат съм работила в военно-въздушния транспорт и съм по-конкретно съм а, била преговаряща от името на синдикатите. Опитът ми е много полезен. Искам да ви уверя, че аз съм последния човек, който ще се отнесе несериозно към проблемите на сигурността, тъй като съм отговаряла за подобряване на сигурността в военно-въздушния транспорт след 11 септември. В продължение на 4 години въздушният транспорт и експерти участваха в разговорите след пространни изследвания в съответствие с последните тенденции в науката. Всяка заплаха от всяко, всяко предложение за промяна трябва да се разглежда като част от пакета, не като изолиран предложение. Този пакет съдържа много полезни подобрения, които ще подобрят безопасността. Тези промени са, водят до по-стабилност до по-стриктен режим, дори отколкото във Франция и Германия. Това предложение няма мандат да променя колективните споразумения. Това е обща регулаторна рамка, в основата на която е безопасността. Ще се спазват и гарантират максимални нива на безопасност. В заключение – органът за гражданска безопасност на Великобритания и органите на другите държави членки подкрепят тази промяна. Аз се надявам, че ще отхвърлим тази резолюция. Аз обаче бих предложила политическите партии да се да представят доклад след комисията една година след регламента. Господин председател, аз съм от островна държава, която разчита на сигурен и безопасен транспорт, особено в областта на въздушния транспорт за превозване на стоки и хора. И аз искам да съм сигурна, че ще се спазват максимални правила за безопасност и че те ще се прилагат на практика. Ето защо моята група ще подкрепи регламента във вида, в който е приложима. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Вилс. Благодаря ви. Предложенията на комисията за ограниченията на времето на полетите и дежурствата на пилотите са опасни. Въпрос на време е кога ще се случи поредното нещастие в резултат на преумора на пилотите. Една голяма част от самолетните катастрофи се дължат именно на преумора. Не бива да се е, надвишава предела от 10 часа, който е научно определен е, в резултат на много изследвания. А, има случаи, в които а, е, пилотите а, е, са били бодни в продължение на 22 часа и са били дежурни или са а, пилотирали. В никакъв случай е, не можем да е, позволим на авиокомпаниите, само за да реализират по-големи печалби, да е, поставят под въпрос безопасността на пътниците и на екипажите. Предложенията на комисията игнорират съветите и препоръките на видни учени, е, извършили пет независими експертни оценки и подробни изследвания. Е, в този случай няма процедура за съвместно взимане на решение и комисията използва този случай. Е, парламентът би трябвало утре да отхвърли това предложение и да призове комисията да предложи едно много по добре обмислено и по-безопасно решение. Следващият оратор е господин Кун. Благодаря, господин председател, господин комисар Калас. Темата е много е техническа, но и преди всичко е емоционална. Става дума за безопасността на пътниците и екипажите. И затова темата е много важна. Парламентът трябваше е, е, да участва в работната група, в която да има представители и на Европейската агенция за е, авиационна безопасност, и на съответните компетентни органи на държавите членки, и да поканим и представители на авиокомпаниите. Да, Дениса, вместо това е, Възложени са пет експертни оценки, които се занимават с това. Какво ще се случи, ако да кажем малко се увеличат размерите на прозорците на самолета и дали това ще се отрази на бдителността и на не толкова бързо настъпващата омара на пилотите и така нататък. Същевременно има и ни предели, които са и физиологически и технически вече установени и в никакъв случай не може да се продължава по този начин. Би трябвало на всяка цена да реагираме. Ако времето за нощен полет варира между 11 и 10 часа, ми се струва, че трябва най-сетне да поставим една съвсем точна граница. Комисарят Каласа говори е, за максимум 18 часа е, време за полет и дежурство, но това не е достатъчно. Аз не мога да се съглася с колегите, говорили преди мен. Моята група настоява да се установят единни стандарти за цяла Европа, така че в рамките на нашата програма Единно небе да имаме и еднакви и то много стриктно спазвани стандарти за безопасност. Господин Крамер, синя карта. Европейската агенция за авиационна безопасност всъщност е призната, включително и по силата на едно решение на Европейския съд, че това е, така да се каже, най-големия лобист е, за авиокомпаниите в Европа. И след като 30 милиона евро са данъчните постъпления от е, е, авиокомпаниите. Това са данъците върху керосина и върху редица други е, параметри на авиокомпаниите. Е, следователно не можем да очакваме от агенцията да защитава именно е, интереси, които са различни от тези на авиокомпаниите. Господин Крамер, аз познавам много добре вашите аргументи, но Европейската агенция за безопасност не е, търговска организация, тя не е организация с стопанска цел, тя няма такива цели и няма и такива задачи, така че не може може да се каже, че е, Skyline или Eurojets е, или Ryanair е, са, така да се каже, част от е, е, Европейската агенция за безопасност и е, в никакъв случай не се съгласявам с нашите е, аргументи. Благодаря на господин Флекенштейн. Господин Беньон. Господин Бенион има думата. Благодаря, господин председател. Това не беше най-лесната тема, която разглеждаме и много внимателно трябва да преценяваме какво решение вземаме. Казват ни, че пилотите непрекъснато заспиват в самолетите. Особено ние не искаме това, тъй като непрекъснато летим. Различните правила в различните държави не е безопасно за пилотите, за екипажа. Е, трябва да се има предвид, че ако се отхвърлят правилата, ще останат някакви празноти. В Обединеното кралство нямаме правила за летене през различни времеви зони. Не е възможно да си изберем едно или две изисквания без да отчетем целия пакет. Вместо да основаваме нашите становища на научни изследвания. Много е важно това да се направи в реално време. Това е важно за безопасността и на пилотите, и на екипажите, и на пътниците. Благодаря ви. Благодаря. Искам да дам думата сега на госпожа Лихтенбергер за две минути. Уважаеми госпожи и господа, господин комисар, Четири бяха въпросите, на които се спряхте. И те отчасти се основават на бъдещата регламентиране, които обаче е, не са представени е, за най-малкото за консултация на компетентната парламентарна комисия. Сигурно ще кажете, че искам прекалено много. Но след като вие самият не знаете всъщност как изглеждат нещата на практика и това стана ясно. Не можете да очаквате и от нас да приемем така на вяра вашето предложение и да ви повярваме, когато казвате, абе то ще подобри положението и на практика. Ние не можем все още да говорим за подобрение. Не е чудно, че темата е, е толкова емоционална защо за водачите на превозни моторни превозни средства имаме по-строги ограничения относно времето на превозите, отколкото за пилотите. И защо авиокомпаниите са толкова доволни от нашето предложение? Точно толкова, колкото и и от решението за правата на пътниците. Трябва да имаме предвид не само броя на часовете, но и монотонният характер на този труд. И това, че той се извършва в нощните часове. Всичко това увеличава и ускорява настъпването на умора. Ако вие, господин комисар, игнорирате всички тези аспекти, ще тръгнете по един твърде опасен път. И в никакъв случай не ви съветвам да се подавате на натиска на определени групи, които преследват определени интереси и да забравяте за интересите, за висшите интереси на гражданите. Господин Лайхтфирд е, иска да зададе въпрос на госпожа Лихтенбергер. Съгласна ли сте? Благодаря ви, господин председател. Госпожо Лихтенбергер, ще използвам случая, за да ви поздравя. Мисля, че става дума за резолюция на зелените. Това беше текста, който всъщност раздвижи нещата. Ние гласувахме е, резолюцията и така е, все пак е, е, започнахме една инициатива, която е много съществена. Ако не беше тази резолюция, какво ще, ще да стане? Да, въпросът е много важен. Ако се вземат предвид всички е, оценки на учените, работили в тази област, е, е, и е, се обхванат абсолютно всички изследвания, тогава ще постигнем един по-добър резултат, струва ми се. Но ние не можем да говорим за това, че е, само времето на полет трябва да се има предвид или само времето на полет и дежурства. Не, е, както казах, има и други аспекти които трябва да се имат предвид. Ако тук обаче е, се поставят на масата съвсем точни е, критерии и съвсем точно определени лимити, е, вече можем да говорим съвсем конкретно и точно. Но с нас не бива така да се действа, както комисията го направи този път. Следващият оратор е господин Енин от е, крайната левица. Благодаря. Въздушният транспорт разчита на безопасността. Благодарение на това въздушният транспорт е най-безопасният. Хиляди служители имат изключително сложна професионална дейност. Не бива да се поставя под въпрос сигурността. Проучване в Великобритания говори за това, че половината са заспивали и се оказва, че когато се събудят и колегата също е заспал. Разбира се, трябва да се ограничи времето за дежурство и за полет не бива да се ръководим от допълнителните печалби за компаниите. Не можем да искаме от е, пилотите да работят повече от 11 часа. Господин Кох Дихтер е следващият оратор. Господин председател, първо ще благодаря изрично на нашите пилоти и на е, членовете на екипажите, които работят действително отлично. Но със сигурност бихме могли е, да направим техния труд и да регламентираме условията, при които те работят по-ефективно и е, е, по-добре от социална гледна точка. Естествено, че не бива да допускаме в никакъв случай да се надхвърлят едни пределни стойности. Е, през последните години са извършени 50 изследвания и, е, за съжаление, няма подобрение на ситуацията, а по-скоро се влушават е, нещата. Комисията предлага едно предложение, облякла го е така във формата на нещо много хубаво и твърди, че се постига подобрение, но всъщност положението се влушава или най-малкото остава на същото равнище. И ако сега приемем този регламент, той ще остане в действие още няколко години. Затова предлагам да се приемат единни за Европа минимални стандарти с а, ограничаване на времето за полети, то най-вече нощните полети. Освен това, действащите към момента колективни трудови договори за членовете на екипажите да останат в сила в никакъв случай да не се надхвърля а, общото време от 9 часа за а, полети. Защото много често а, екипажите летят с, в рамките на много повече часове при поредни серийни полети. А, в някои случаи един полет от 1-2 часа е много тежък и той не може да се приравни на един или два часа от друг полет. Това трябва да се има предвид също, естествено. След няколко години е, установихме, че в началото е, имахме един максимален брой от полети, е, полетно време от 36 часа за седмица, след това стана 38, а сега отново трябва да се постараем да го смъкнем на 36. Господин Крамер, синя карта. В САЩ ограничението е за нощни полети е 9 часа. И е, САЩ е, всъщност са образецът е, за нас, а пътниците не смятат така. Пътниците смятат, че дори тези 9 часа са твърде рискови. Така че аз не съм съгласен с вашите аргументи. Господин Крамер, много ви моля да слушате внимателно. Когато говорим за час, пределно допустимият брой часове за полет, трябва да правим разлика между нощен и дневен полет. Но при всички положения ние трябва да постигнем едно по-добро решение от американското. Господин Лайхтфрид, господин председател, страхувам се, че се намираме в една неприятна и глупава ситуация. Глупава, защото очевидно не сме били в състояние да предложим задоволително решение за всички засегнати страни. Преди е, тази дискусия, докато обсъждахме е, темата, сме разговаряли с много хора, и с пътници, и с пилоти, и с представители на авиакомпаниите, на техните ръководства. Днес, междувременно, много от колегите споменаха, че пилотите не са особено въодушевени. И молбата им беше да се проведат разговори с комисията, за да се подобрят текстовете в регламента. Но какво се случи? След като ние настояхме пред комисията, комисията заяви категорично, че нищо няма да променя. И затова е, моето предложение е просто предложението на комисията отново да се върне, е, да се върне в комисията. А сега изведнъж се появяват отново предложения. В рамките на една седмица получаваме новите предложения и утре ще трябва да ги гласуваме. Е, не, така не може. Просто това е недопустимо. Не може за 3-4 часа от днес до утре сутринта да вземем решение, можем ли да гласуваме и какво можем да приемем и какво не можем да приемем. Не. Безопасността на полетите е много сериозна тема, така че моето предложение е да не се гласува утре, а да остане малко повече време за една сериозна проверка на текста, който предлага комисията. И ако видим, че има съществени слабости и недостатъци, просто да не гласуваме. Това е моето предложение. Благодаря ви. Дюран. Госпожа Дюран има думата. Благодаря, господин председател. Не се говори в микрофона. Микрофон, моля. Не знае дори съм пропуснал нещо по отношение на правилника. Не знаех, че така се допускат аплодисменти от трибуната. Не мога да разбера защо днес се случва това. Нещо съм пропуснала във връзка с формирането на политическата воля. Добре, нека да продължим. Процедурата, в която трябва да се произнесем по предложеното ни предложение, не дава никаква възможност на нашето събрание нито да коригира, нито нещо да направи. Не се знае дали това предложение ще бъде предложение на сега, ще бъде подобрение на сегашните правила. Следователно, това е един фалшив дебат, защото Фактически нещата, които трябва да си зададем като въпроси сега са следните. Дали да бъдат 11 часа, 12 и половина, дали след толкова часове пилотът ще бъде достатъчно бдителен, за да може да си изпълнява а, задълженията. Будния период, а, от 20 20 часа, дали може пилота след 16 часа във въздуха да бъде достатъчно активен. Констатациите са по са спорни. Ние нямаме право да направим грешка. Поставени са на карта безопасността на, епа, на екипажа, на пътниците, включително хората на земята. Е, е, би трябвало е, всички да бъдат в добря физическо и а, е, умствено състояние, а, е, включително с последните а, изменения, би трябвало да се работи по, а, по последното предложение, което беше внесено. Това са вашите правомощия. Председателя, искам да помоля хората, които са в залата, да не ръкопляскат, тъй като а, това не се вписва в нашите правила. И сега искам да помоля, да попитам госпожа Дюран дали а, би приела синя карта от госпожа Майснер. Благодаря ви. Уважаема госпожо Дюран, преди това аз казах, че със сигурност предложението не е перфектно и може да се подобри. Но ако утре се съгласим с тази резолюция и отхвърлим по този начин предложението на комисията, смятате ли, че действително след известно време ще можем да достигнем това перфектно качество на текста, което вие желаете? и е, няма ли в крайна сметка да допуснем да продължат е, тези по-лоши условия на работа? Вижте, госпожо Майснер, струва ми се, че ние нямаме право да направим грешки. Днес е, Комисията ни направи едно сериозно предложение, ние отхвърлихме регламента и се правят предложения, които са предназначени да ни удовлетворят не само като еколози, но да се удовлетворят условията, свързани с сигурността, като по този начин да можем наистина да постигнем напредък, който да е хармонизиран за всички тъй като авиацията всъщност е транснационална дейност, не трябва да се отговаря на националните критерии. Продължаваме с дебата. Думата има господин Ферейра. Благодаря, господин председател, господин комисар. Желание да се избяга от дебат и контрол. Комисията иска да промени регламента за времето за полет за пилотите и кабинния състав. Както винаги, предложението е обвито в думи, които крият истинската цел, а именно безопасността на пътниците и екипажите. Комисията не казва кого обслужва. Колкото и да отричат големите авиокомпании. Те не защитават безопасността и нападат правата на работещите. както винаги комисията им помага. Не е достатъчно за комисията да насърчава монополизацията на сектора. Не и стига да, нас, да насърчава приватизацията на авиокомпании като ТАП в Португалия. Тя иска да увеличава печалбите за сметка на пътниците. Комисията ще срещне нашата съпротива и съпротивата на работещите. Господин Енен, приемате ли, приемате ли синя карта от господин Енен? Господин Енен, имате думата. Господин Ферере, можете ли да ми кажете какво мислите за този парламент, който ще вземе решение за живота на хората и който ще приеме закон, който очевидно не среща одобрението на представителите на сектора, както разбрахме от реакцията им в трибуните. Току-що казах, ние сме свикнали с това, че комисията защитава определени интереси, както и прави мнозинството от парламента. Да, имаме представители на, работещ, на, работни, на работещите в сектора в, в трибуните. За тях това е предложение, което трябва да е, отхвърлим. Моята част от парламента ще се противопостави. Надявам се, че ще получим подкрепата на работещите в е, много части на Европа. Сега започваме с спонтанните изказвания. Господин Таран. Благодаря, господин председател, така че аз ще използвам един криптичен език, който разбираме само ние с комисаря. Имаме пилоти, имаме превозвачи, всички ние получаваме различни отговори в зависимост от задачата, която се поставя. Компаниите трябва да си свършат работата за водачите, за шофьорите сме предвидили много по кратко работно време. Не смята ли комисията, че в а, самолета се работи повече, отколкото в един камион. Аз а, с нетърпение очаквам гласуването утре. НП не може да бъде един. Аз искам да се прибирам в къщи с весели, бодри пила, пилоти, както и с бодър комисар. Благодаря ви. Следващия оратор е господин Пашка. Благодаря, господин председател. Преди месец вестник Сън информира за инцидент с Airbus 230. Тъй като и двамата пилоти заспали, е трябвало да се мине на автопилот. Това бе доказано. И пилотите не отрикаха. Оказа се, че преумората е в резултат на претоварване и голям брой часове полети. В никакъв случай не бива да се допускат подобни случаи. Така че ограниченията до 10 и съответно 18 часа в случаите, в които става дума за комбинация полет и дежурство, би трябвало да се базират на научни изследвания и аз се надявам, че тогава е, ще можем да ги представим и на екипажите и на пътниците. Благодаря, господин председател. Само да коригирам предишния оратор. Информацията, която току-що представи на парламента, е неточна. Когато органа за гражданска безопасност анализира ситуацията, това не са фактите. И той сигурно ще съгласи с мен, че трябва да внимаваме, когато един от най-безопасните сектори в Европейския съюз да няма ненужно емоционална реакция и дезинформация, която да изпраща погрешен сигнал. Да, разбира се, нека да спорим, но подобен тип коментари от някои колеги са напълно неуместни и непрофесионални. И ако, и ако всъщност прибягва до неточна информация, не бива да участват в дебата. Давам думата на комисаря Калас. Господин Пашка. Трябва да призная, че не ви разбрах. Е, не съм сигурен, че се отнася до моето изказване. Аз всъщност цитирах информация, която бе публикувана в медиите. Предполагам, че е, ЕАП е потвърдила тази информация. Госпожа Шредер, спонтанно изказване. Господин комисар, получих наскоро писмо от вас. Вие казвате, че Комисията по транспорта, която е водеща комисия по темата, очевидно не е разбрала правилно някои от публикациите в медиите. Това е просто опит е, да е, омалважите е, тази комисия и да я очерните. Сега ще ви попитам и още нещо. Какво получавате за лобистката си дейност? Начинът по който действате, коригирайки е, решението на парламента показва, че очевидно не сте независим. И аз много се надявам, че е, коригирайки нашето решение, действително се ръководите от съображения свързани с безопасността и здравето на хората. Господин председател, искам да се изкажа в рамката на спонтанните изисквания, се да кажа, изказвания, се да кажа, че някои от изказванията са много емоцион, емоционални. Чувам хората да говорят за липса на безопасност, за поставяне на пътниците в риск. Е, и остава факта обаче, че всеки национален регулатор подкрепи това предложение. Германския, белгийския, испанския регулатор подкрепиха този регламент. Така че трябва да кажа, че малко ме тревожи тази неправилна информация, която циркулира тук. Сега по въпроса за така наречените техните заспивания в, в кабината. А, искам да кажа нашите полски колеги, не вярвайте на нищо, което се четете в британската преса. А, гражданското въздухоплаване казаха, че това не е вярно. Накрая по въпроса за лобирането. Аз съм бил обект на лобиране от авиолиниите на Европа в продължение на много години. И а, в момента обаче мога да кажа, че е, съм обект на лобиране много повече от профсъюзите на пилотите. Сега, както искате, разглеждайте това, но лобирането беше интенсивно, силно, но нека да не говорим за лобиране от страна на авиокомпаниите. Лобирането беше от двете страни на договора. Това беше последния а, оратор. А, е, за това сега ще дам думата на а, комисара. Госпожи и господа, всички ние ще чакаме вашето решение. Утре искам обаче да кажа едно нещо. Никога лично не а, съм оценявал така, както днес политически дебат във връзка с лобирането. И аз съм бил обект на лобиране от страна на профсъюзите, не от авиолините по този въпрос. И ако си спомняте, че в последния период а, ние създадохме инициативата за прозрачност. А, заинтересовани страни се зарегистрираха. Имаме 4700 участници, които се регистрираха. Така че трябва да проверим каква лобийска дейност върви в момента. По този въпрос обаче личното ми становище е, че подобни решения не би трябвало да се вземат по политически съображения. Аз не мога да реша какво означава 10.45, 10.15, 10.30 това са предложенията за а, часове полет. Това трябва да бъде оставено на експертите. Ако отхвърлите това предложение, аз мога само да го върна на ЕАСА е, нейната репутация е много висока в сферата на безопасността. Това е прият, при, признато от е, много институции. Сега образа на спящите пилоти е преувеличен а, е, и ние проверихме. Не е имало такива случаи, но а, те имат право да спят. Това е в регламента. Автопилот винаги е включен на, на дълги полети и не би трябвало да има мистификация по този въпрос. Това е един период, в който пилота може да дремне. Това е в регламента и не би трябвало да се създава впечатлението, че ако един от пилотите спи а, или дреме в момента, това означава, че самолета не лети а, и, и не е контролиран. Естествено, има технически изменения, които изключват всякакви технически рискове. И това става след всеки след всяка самолетна катастрофа. По данни от 2012 година Европа е най-безопасното място за въздушни полети. Това е. Аз мисля, че това предложение е подобрение в сравнение с предишната ситуация. Естествено, както казах, уважавам вашето решение и ще се изпрати текста на експертите. Сега от името на Комисията по транспорт и туризъм искам да поканя господин Ел Хадрауи. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегите за дебата. Без изключение може да се каже, че за нас това е абсолютен приоритет. Господин Крамер, вие създавате впечатлението, че нези, които ще гласуват против това, което вие искате, са против безопасността. И че ако подкрепим вашето предложение, запазваме статуквото през следващите 2-3 години по отношение на нощните полети и максималното време за полети 11 е часа и 45 минути. Сегашното предложение е 11 часа. Мога да дам и думи предложение. В предложението се казва, че общото време за полет за една година ще спадне от 1300 е, на 1000 часа. Ще увеличава се и седмичната почивка в интерес на работещите, така че не дейте да говорите, че предложението е опасно. И в заключение искам да кажа, че има още едно недоразумение, което трябва да се изчисти. Сравнение не трябва да се прави сравнение с националните регулатори, а с практиката на място. Благодарение на споразумение в заключение, да не забравяме, че много хора нямат защитени условия за работа. Имам предвид пилотите и кабинния състав на нискобюджетните компании, които ще бъдат много по-добре защитени. И личното ми мнение като докладчик в рамките на комитологията е, че не бива да подкрепяме предложението, но пленарната зала е тази, която ще вземе решение и ние ще се съобразим с него. Господин Крамер, процедурен въпрос. Питам господин Елкадрауи, защо той говори от името на Комисията по транспорт? Той всъщност изрази лично мнение а не е мнението на комисията, която с 21 гласа от 23 подкрепи нашата резолюция. Was, uh, was искам да ви кажа, че и искам да ви кажа, че имаше споразумение в рамките на Комисията по транспорт и господин Брайан Симсън даде своето съгласие. Госпожи